darf sie bitten platz zu nehmen. Моля, заемете местата си. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Откривам заседанието. Пристъпваме към четвъртия тур. bedarf es der Auslosung eines neuen Stimmenzählers, da Frau Annelie. Първо трябва да изберем нов преброител на мястото на госпожа Доц. Трябва да го изберем чрез жреби. Damit wir einen neuen Zähler für Frau Dotz auswählen können. Nee, ich versuch's. Моля да ми донесете котията, за да изтеглим жреби и изберем нов преброител на мястото на госпожа Доц. Госпожа Лара Коми. Благодаря, госпожо Коми. Госпожи и господа, пристъпваме към четвъртия тур от изборите. Нека още веднъж ви припомня, че съгласно член 16, параграф 1 от правилника за дейността на парламента, по време на четвъртия тур може да се кандидатират само нези двама кандидати, които са получили най-голям брой гласове по време на третия тур. Това са господата Питела и Таяни. Моля разпоредителите да разпределят бюлетините и пликовете в залата. Моля също преброителите да заемат местата си. Госпожо Коми, трябва да отидете на мястото на госпожа Доц, номер 3, буква Е до Г латинско. Das wird Ihnen mitgeteilt. Ihr Vote ist am Ende. Das... Вие ще гласувате накрая. Моля да заемете мястото си. Къде е господин Хьокмарк? Щом господин Хьокмарк е тук, значи всичко е наред. Хьокмарк, zuerst. Со! Dann, meine Damen und Herren, Госпожи и господа, Всички преброители ли заеха местата си? Да, клар. Окей, okay, der Wahlgang ist eröffnet. Откривам четвъртия тур. Meine Damen und Herren, haben alle Abgeordneten ihre Stimme abgegeben? Госпожи и господа, всички депутати ли гласуваха? Не. Ich frage noch einmal. Питам още веднъж. Всички колеги ли гласуваха? Иска ли още някой сега да подаде гласа си?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 So, letzter Aufruf haben alle abgestimmt. Питам за последен път, всички ли гласуваха? С това този тур приключи. Моля преброителите да отидат в зала R1-1. Звънецът ще ви извести за началото на следващото заседание. То ще бъде оказано и на екраните. Предполагам, че резултатът ще може да бъде обявен между 21 и 21 и 15 часа. Прекъсвам заседанието до тогава.